Така, уважаеми колеги, това е програма, е, заседание, което съвместно ще е, председателстваме с госпожа Гресли, Всъщност то се състои от две части тъй като стигаме до заключение след това ще имаме 20 минутна презентация от Генерална дирекция бюджет и след това 20 минути спонтанни въпроси и отговори. Комисията има 5 минути за отговор е, и след това имам още е, и след това още 20 минутна презентация от Генерална дирекция бюджет. Отново 15 минути за въпроси и 5 минути за отговор от комисията. И накрая ще имаме заключения, ко които ще бъдат представени госпожа Гресле и господин Ешуац. Трябва да бъдем много стрикни. И заедно с госпожа Гресле ви представям ви предлагаме да поставяте и отправяте въпросите устно и писмено до 20, 31 декември. Директно към секретарята на комисията. Комисията ще ни представи конкретни примери около 8 теми и ще внесе измен, промените по същество, в съществуващата рамка. Докладчика в сянка е Владимир Манка, със съответно Неджми Али, е, е, Ния Ли Арда, е, Инрай Каран от Зелените и Петри Сарвама от НП, социалисти Инес Аяла Сендър с, от Алде същи, господин Неджми Али и за зелените парте Стейс. Дев, Либей, Афет и Пеш. Цитираните комисии са информирани за това представяне. Имаме меморандум за, разбиване, за разбирателство по член четвърти цитираните комисии на 12 януари е утвърден от председателския съвет в меморандум за разбирателство на 11 май ще трябва да бъде прият е, окончателно доклада, като през март, до 30 март трябва да приемем в компетентните комисии съответното, е, съответния доклад. И така, госпожо съпредседател, господин Оливие Валброк от комисията има думата, за да направи презентацията. Merci, Monsieur le Président. Uh, good morning to all, and um, I would uh, start... Благодаря. Добър ден на всички. Започвам незабавно с презентацията, защото, доколкото знам, времето е много ограничено и искам да не го uh, прескачам. Така, ще се концентрираме на е, ограничен брой ключови моменти поради ограниченията във времето. Първо, упростяването за получателите на е, средствата, после принципа за един набор от правила, гъвкавост на бюджета, е, концентрация върху резултатите, изчистване на задълженията за докладване и ангажиране на гражданите. Това са основните моменти, които ще коментирам. Изключително важен момент е упростяването за получателите на средствата. Това бе една от ключовите резултати от публичните консултации на необходимостта да получаването на средства за ползвателите да бъде упростено. Искаме да има по-малко и еднакви правила, защото така ще се намали риска за грешки. И ще се улесни не само гражданите, но и администрацията. За това е, се опростява целият път е, на отпускането на средства. От кандидатирането е, до използването им и връщането на разходите и експост проверките. Слагаме е, условия за резултати и въвежда се принципа да т.е. Е, премахва се принципа да няма печалба и да няма и е, упростява се и правилата за е, ненатрупване. Искаме да има опростяване, защото е, според нас е, докладването трябва да бъде е, главно съсредоточено върху резултатите и не искаме, когато има приета опция за опростени разходи, да има последващи проверки експост. Комисията автоматично не може е, да одобрява увеличаване на разходите. Нека да разгледаме тези упростявания едно по едно. Какво направихме за упростяване на кандидатстването? Да упростим живота на кандидатите, потенциалните кандидати. Всеки грант до 750 000 евро – Премахва се изискването за оперативни грантове над 100 000 евро. Изискването да се извършва одит от национални одит. Сега се изисква одит само ако това се изисква от националното законодателство. Няма да налагаме допълнителни одити няма да има предварителни изисквания за одит, при положение, че дори не е ясно дали кандидата ще получи средствата. Също проверките за принципа за ненатрупване. Премахваме това изискване да има проверки, че не се натрупват, особено за физически лица. Друг пример за упростяване. Вноските в е, натура. Е, тук те се включват в момента като е, разходи, като признаващи се разходи, но се изискваше проверка. Там сега има упростяване. Ако те не се смятат за допустими разходи, няма да се прави и съответното устойностяване. Преди това трябваше да се продава информация за оперативните и финансови, е, оперативни и финансов капацитет. Сега няма вече изисквания за верификация за физически лица, които получават директна подкрепа. Конкретен пример за заличаване на приноса в Нантура. Ще ви коментирам, когато почна да говоря и за доброволческата дейност по проектите. Тези упростявания не се случват така в един вакуум. Става дума за общата рамка на комисията, която върви към предоставане на грантове по електронен път да има електронна система за кандидатстване на базата, например, на Хоризонт 2020, който бе успешен. Също така се търси хармонизиране на процедурите за следващото поколение програми за средствата. Тоест, е, тук е, покриваме по-широката цел за въвеждане на електронни е, отпускане на средства. Сега, в етапа на плащане. Какво е опростено там? Първо, е, опростени варианти за разходите. Е, става дума за цели суми, за е, единични разходи за единица, каквото е unit cost и It is, and I must say, this is a very fundamental change in the Commission, a change of culture for us. И твърдата ставка. Тук сега всеки, който одобрява проекта, може да каже съгласен съм да има упростени е, варианти за отчитане на разходите, а ако не е съгласен, трябва да обясни защо. Какви са тези упростени варианти за разходи? В момента има един подход, който е, гледа предимно какви са елементите на разходите, какви са разходите, да речеме, за обучаване на един човек. И... А сега ще се сложи акцент върху резултатите, т.е. какво означава, примерно, да се обучи един предприемач. Средствата, които се отпускат, се оглеждат в, целия, в целията процедура, т.е. не ни интересува изходната позиция, а искаме резултата, затова една обща сума покрива целия процес. Друго упростяване в момента комисията като цяло одобрява, а в бъдеще е, тези одобрения ще се дават от съответния служител, който води проекта. После беше проблем да се упростява, когато, имаш, когато има проекти, работещи в е, нови области, където няма статистически данни. А сега, ако няма статистически данни, предлагаме да се използва така оценки на експерти. Тоест, все още ще си има варианта да има упростени разходи, но могат да се правят по осмотрение. Трето. Колко, какво покриват тези, какъв, какво е приложното поле на тези упростени разходи. Е, до сега те бяха само за конкретна програма, а сега те могат да се отпускат по всички програми, което е от ключово значение. Тоест, да речеме, ако има сума, която покрива разходите само по конкретна програма, в бъдеще тази сума ще се прилага по, за всички програми. За нас това е ключов момент от упростяването. To the beneficiaries. Let's look at the other forms of uh, други е, видове е, принос за плащане е, когато става дума за плащания не свързани с разходи, а на базата на резултати, значи плащане при постигане на определен резултат. Това не винаги е възможно, напълно сме наясно, но това е възможно само при определени действия. Давам два примера. Първо, действия, които създават стимули, а не е, са свързани с компенсиране на бенефициери. Примерно, ако се дава е, помощ на определен продуцент или производител, извинете, да, за който произвежда, да речем, някакъв вид вино, да се е, съсредоточи върху устойчиво производство примерно да се съчетават две политики, да речеме, значи от една страна се използват средства за развитие на съответното производство, но да се използва и възобновяема енергия, да речем. Друг вид плащания, свързани с изпълнение на условия, предвидени от законодателите, като например фонда за убежище, миграция и интеграция. Е, когато се отпуска помощ и дадено лице е прието като беженец, е, фиксирана е сумата и с това се приключва. Нещо друго, което е важно, по-скоро чисто символично и така в контактите ни с гражданите. Ние искаме гражданите да бъдат е, включени в изпълняването на бюджета по различни начини. Например, да се отчита тяхното становище за това какво очакват да бъде направено със съответните средства, примерно като инфраструктура, дали е детска градина, нов площад или нещо друго. Това е изключително важно. Също така имаме предложения за а, работа в сферата на доброволчеството. Коментара беше, че тя не се отчита достатъчно добре. Затова сега смятаме тя да бъде отчетена последният начин. Няма да санкционираме е, неправителствена организация за това, че използват е, доброволци, но не искаме тази работа да бъде компенсирана за заплащане. Даваме конкретен пример Примерно, ако едно НПО работи в областта на борба с дискриминацията и да речем техните разходи са 100 и 50% от тази работа се покрива от доброволци. И съфинансирането е 80%, значи те ще получат половината, 40%. До сега беше така. А, сега, ако те, е, на тях им се полага да получат 80, а, те имат право да го получат, но ако работят с доброволци, е, ще получат само 50% от финансирането. До 50% от финансирането, не 80% те ще получат е, възможност да покрият всичките си разходи, но не да заплащат на доброволците този подход се приветства от гражданското общество. Отпадане на принципа нестопанска цел или липса на печалба. Тук бяха повдигнати много въпроси. Има, разбира се, и ограничения на отпадането на този принцип, като идеята е никога да не се плаща повече от допустимите разходи. Това е очевидно. Никога няма да допуснем да се получава натрупване на европейско си финансиране. В момента, така или иначе, проектите, които генерират доходи, не се финансират през грантове, а се финансират от финансовите инструменти, така че грантовете се насочват главно към области, където не се създава печалба. И единствения начин да се финансира подобна дейност е посредством е, безвъзмезни помощи. И в такъв смисъл грантовете трябва да се отпускат за по предпочитание за такива проекти, където не може да се генерира печалба. Ето виждате доста стъпки трябваше да предприемем, за да е, има е, ясно е, доказано е, възможност за премахване на принципа да не се създава печалба. От една страна се определят допустимите разходи, да се види дали няма повече от допустях, тях, да се е, види прората, е, про... Е, печалбата, която може да бъде извадена. Това е процеса до момента, който е много сложен и ние предлагаме да отпадне от стъпка от 4 до 7, ще останат само първите 3. Конкретен пример Разгледай. Не знам дали ще видите на екрана, твърде малко дребена шрифта, но тук в примера се показва, че да речем, в този случай е, европейското е, финансиране ще се увеличи съвсем малко от порадъка на по-малко от 2000 евро на общ разход 395 000 но ще се спести изключително много бюрокрация. Друг ключов елемент от нашето предложение е, е идеята за един одит. Като се разчита на оценки, проведени от други институции. Също така се очаква да има хармонизиране с другите донори. Това е много важно в нашата работа с други международни организации. Нашите партньори често се оплакват от е, това, че има изключително много бюрокрация при използване на европейски средства. Ние се хармонизираме с е, тях и ще разчитаме на една оценка и на един одит. Тук е, ще се търсят и рамкови споразумения с е, нашите международни партньори, примерно като Световната банка и ООН. Конкретен пример. В момента когато отпуснеме е, европейски средства и ги делегираме на международна организация да ги използва на място, те работят с неправителствени организации и е, тогава е, в момента изискванията са да се е, извършат ред одити, примерно от Европейския съюз, от външен аудитор, от другите донори, от Сметната палата и така нататък. Така че много често, съвсем не теоретично, се оказва, че едно и също неправителствена организация е обект на пет одита. Е, затова ние сега решаваме, че ще разчитаме на одит, направен от международна организация, защото в общия случай този одит е, покрива изискванията на международните практики и можем да се възползваме от резултатите. Разбира се, ако има съмнение, че средствата не се разходват правомерно, винаги има възможност да се направи одит. Ние не се не забраняваме, не, не отмах, премахваме прави, правата си да направим одита, просто за момента решаваме, че може да се разчита и на външен такъв. Мисля, че за момента ще спра до тук, защото след това стигаме до темата финансови инструменти. Благодаря. Благодаря за тази пределно ясна презентация. Наистина, ако приемем това предложение, е, от това ще доведе до сериозно е, административно и бюрократични облегчения. Е, е, и така, нека чуем първите изказвания. Госпожа Гресле, докладчика. Мисля, че е, това, което ни беше представено, е резултат на огромен труд. Това е най-комплексната промяна на финансовия регламент, която аз съм виждала в кариерата си като постоянен докладчик от 2005 година насам. сам. А, това, че е правено така набързо, с бързане, а, малко ме тревожи. Големи промени, а малко време за въвеждането им. Аз бих така позабавила нещата, защото ще се стигне до трудности. Това е проект, обхващащ 780 страници. Четох го и по коледа, и по нова година. И така много се възмущавах, защото досегашните правила за приложение и финансовия регламент, регламент трябва да се слеят. Нали? Това е целта. Просто защото досегашните правила за приложение съдържат указания за персонала, който борави с регламента, които са прекалено тълкователни спрямо законодателните текстове. Важни са, разбира се, тези правила за приложение, но какво се прави? Част от тях са е, отменени, други са преместени, другите и това преместване и прегрупиране разбира се, видоизменя изцяло финансовия регламент. Насочвам вниманието ви към това, че основните промени проистичат не от нови текстове, а от прегрупиране на стари текстове и включване на нови текстове. Примерно генерално разрешение за спонсориране отделен въпрос е трябва ли да го има или не. Тоест, има много големи промени, част от старите текстове никъде ги няма, от небето падат някакви нови текстове без никаква аргументация защо. Така че под чертата а, се получава един истински пъзъл имах големи трудности да го подредя, да го е, огледам винаги съм била за опростен наръчник някакъв с правила. Не е постигната тази цел. Така че много ми е неприятно да установя, че изведнъж са изчезнали някакви текстове от правилата за приложения, които ще ли да се появят в новите насоки. Ама тези насоки ги няма. Така че само от части ни се дава картина на това, което се планира, с което аз не съм съгласна. Още повече, че насоките за всяко от институциите да, за Европейския съюз ще трябва да се правят по-отделно и не са правно обвързащи. Тоест, ако ще правим насоки, включително за десете институции, а не само за комисията, ще трябва да настояваме тези насоки да са еднозначни. Не бива да допускаме всеки да си ги тълкува както си иска, просто защото няма ясни указания за действие. Много са важни, важни такива указания за хората, които боравят с пари. Разбира се, че е много сериозно да се създава такова, създават такива упростени правила, обаче имаме и секторални регламенти, в случая не е, е, не се е, много не, не е станало споличливо включването на тези секторални регламенти в, в упростения правилник, от което те първа ще проистичат проблеми. Така че, е, според мен, трябваше да се отдели повече време. Ние от пет години водим този дебат – Разбирам, че и комисията има своите граници, но просто пътя изминат само наполовина. Примерно, дефинициите са непълни, не отчасти противоречиви, противоречат на дефиниции в други документи на комуницията. различните ефекти не са дефинирани. Така че в крайна сметка бих казала жалко, че ориентацията към изхода, към резултата, бюджета ориентиран към резултатите е, е постигнат така е, до един минимум. Има го, разбира се, но в съществени части на правилата го няма този подход. Тук и там го има. Така, моята амбиция е да се опитаме ориентацията към резултата да бъде повсеместна и освен това да знаем точно как мерим този резултат. Трябва да се преформулират тези неща. По отношение на правата на парламента, разбира се, сме особено така чувствителни. Тук комисията си е, определя повече правила, опитва се да поизмести парламента тук и там. Нямам нищо против, но така, тази част от документа е доста така, добре направена. Но, примерно, политиката по отношение на сградния фонд. Тук трябва да има възможност всички е, видове средства, влагани като административни разходи, да се базират на годишния подход, на годишния принцип. Нека въобще едни изпитани бюджетни принципи да не ги питаме. Дава се така генерално управомощаване за доверителните фондове. Аз мисля, че трябва да обсъдим искаме ли такова нещо или не, защото доверителен фонд означава, че ние не можем да следим повече харченето на парите. А Комисията по бюджетен контрол няма особено положителен опит в това отношение. А, в това отношение, разбира се, ще ни трябва и обратна информация от вас, вашето мнение. А, освен това, трябва да съблюдаваме принципа за единство на бюджета. Аз съм за еднократния одит, сингъл одит, но обръщам внимание, че ще трябват едни малко по-други правила не ми се иска да нарушаваме правилата за отчитане и докладване на различни организации, в които примерно е записано, че докладването през, пред Европейския съюз трябва да не си противоречи с правилата на други организации. Обаче така купуваме котка в чувал, защото ние тези правила не ги познаваме на тези организации. Така че и тук комисията ще трябва да да а, се поясни. Корпоративното спонсориране и тук трябва да се поработи. И още нещо. Онова, което се планира по отношение на непрекия менеджмент или споразуменията на различни административни нива, според мен това е така нова възможност за екстернализация. И то така без да без да го разберем, ще бъде незабележимо. Нека да си помисли дали искаме наистина комисията да се превръща все повече в някакъв надзорен съвет или предпочитаме и тя да поработи. И то по, отнош... по отношение особено на непрекия менеджмент и споразуменията на различните административни нива. Тук имам големи съмнения, те се преразглеждат те първа сега Например, комисията ще може да сключва такива споразумения с, с различни агенции и то без да се включва колегията. Когато комисията решава, че няма да прави нещо за напред или ще го прави, би трябвало да има решение за това на колегията, а не да отделните генерални директори да са оправомощени да правят такива неща и да вземат такива решения. Така че мога да си представя множество възможности и се питам дали да даваме чак толкова свобода на действие на европейските администрации. Що се отнася за обществените поръчки сега, мисля, че специализираната експертиза е много важна, което е много жалко според мен, а, тя, а вие искате да отпадне. Ние щяхме да, така, да научим много неща. Има много а, разпоредби, които са извадени в анекс. Бих, а, питам се защо е така. Значи, що се отнася до, опци, до упростените опции за разходи, аз съм за но за сега винаги сме се е, проваляли в това отношение, защото е имало затруднения с доказването на реалните разходи. Освен това в текста има някои противоречия примерно е, управомощеният разпоредител, този, който наистина подписва, е, носи пълната отговорност. И същевременно се казва, че има а, пълната свобода да създава упростени условия за бенефициери. Ами няма да се получи, докато той носи пълната отговорност за всичко това. Мисля, че чисто психологически е, е ясно, че всеки такъв разпоредител ще се опита да се а, предпази колкото може повече и да се подсигури. Ja, also ich habe eigentlich, eigentlich wollte ich gar nicht so viele Änderungen. Така, нямах намерение да правя чак толкова много предложения за изменение, но въпреки това в, края на, в крайна сметка не ми се получи. Значи аз съм за упростяването, пак повтарям, обаче ми прави впечатление, че някои неща са заличени с лека ръка. Това са неща с история, с мотиви, с корени. Може да се прави това, но не знам дали си струва. Колегите ще имат още работа. Вече първият рунд с комисията ми на 2 часа и половина обсъждахме 20 члена и е ясно, че след като членовете са 245 и почти всички са претърпели промени, няма да се вместим във времето, което ни е отредено. Трябва да помислим какво ще направим. Също така, така с нетърпение очаквам как ще протече дебата в съвета. Има много неща, които трябва внимателно да се осъдят, включително и тук в бюджетната комисия, защото тук са заложени и правомощия на тази комисия. Така че първоначалното ми становище е да, да речем със смесени чувства, че пътя е гордо правилен, че трябва да се върви по него и си струва да опитаме, но в никакъв случай не смятаме, че всичко това, което се предлага и си струва. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Грасле. Явно добре сте си използвали времето по коледа и нова година хубава вакансия. Благодаря за тези пояснения, които е, ни приземяват благодарение на вашата, вашите професионални умения. Господин Ашварц. Господин председателю, благодаря. Искам да коментирам някои от въпросите по първата част на презентацията, но първо от мен. По въпроса за упростяването приветствам, напълно съм съгласен с казаното от колежката Гресле. И тъй като аз работих по този въпрос през миналия мандат в упростяване в селско-стопанската политика и от опит знам, че за бенефициентите упростяването е изключително важно, за да получат лесен достъп до финансиране. Е, упростяването е важно за повече яснота и освен това за намаляване процента на грешки, което не бива да се подценява. Допада ми е казаното тук за промяната в духа и културата, което е, върви ръка за ръка с опростяването. Това е първо. Второ, относно водещата политика на последните години е, бюджет, е, предоставяне на средства на базата на резултата, така наречено performance-based budgeting. Е, това е изключително важно, за да използваме по-добре нашите ресурси. Несъмнено, че трябва ясно да бъдат посочените показатели за резултата, така наречените performance indicators. Но от друга страна е, възниква от една страна сблъсък между тези критерии и опростяване на процеса на бюджетиране. Така че нуждаем се от много повече време, за да се ориентираме какво искаме да постигнем, освен опростяването. Моля, не ме разбирайте криво, аз подкрепям и двете идеи, но просто мисля, че подценяваме трудностите, които могат да възникнат при постигане на тази цел. И накрая ще се съглася с госпожа Гресле. Сложно е. Верно, аз не си прекарах коледа и нова година в четене на материала, но така или иначе тук са намесени различни комитети, няма да успеем в предвидения срок. Сега по презентацията. Благодаря на, сътруд, на колегите за оказаната подкрепа и разбиране. Сега, по първата част искам да коментирам принципа за е, нестопанска дейност, нон-профит. Ще има колеги, които малко ще се стреснат от това. Може би е добре да обясните. По отношение на идеята за общ единен одик, е, не е лошо, но възникват много въпроси и не на последно място. Кой ще проверява кои регламенти и документи са били е, е, оценяване. След това оценка по резултатността. Отново се налага въпроса за контрола и само ще маркирам съкратеното време за е, одобряване на вариантите с намалени е, разходи. Тук трябва да решим е, кой взема така наречено, изказва експертното становище, експертната преценка. И след това по е, втория диапозитив говорите за е, а, физически естествени лица, кои са неестествени лица. Говорим какво се има предвид под израза natural person, в смисъла на физическо лице. Благодаря, господин Ашворд. Госпожа Сюлинна. Hvala за besedo, predsedujoči. Топло поздравljam ta predlog, s katerim med drugim načrtujemo. Благодаря, господин председателю. Приветствам това предложение на комисията. То ни дава много повече гъвкавост и упростява нещата за бенефициентите на европейски фондове. Многогодишната финансова рамка поражда редица проблеми, е, с които всички е, ползващи фондовете се сблъскат. И когато утвърждавахме преди 4 години тази рамка, нямахме всички тези проблеми с миграция, тероризъм и така нататък и ставаше дума само за 3% от жителите на нашите държави. Между но обаче нашите съграждани страдат много сериозно от безработица. 45% от европейците смятат, че основен проблем на Европа е миграцията, следвана от тероризма, е, но 30% от европейците, според Евробарометър, говорят за безработицата. Трябва да действаме бързо. Това ще увеличи доверието на нашите съграждани в Европейския съюз тъй като знаем, че недоверието подхранва популизма е, е, в е, Словения имаме една приказка, който дава бързо, дава два пъти. Така че мисля, че опростяването на правилата за достъп до европейските фондове е чудесно предложение. Приветствам го когато се срещам с мои съграждани и избиратели, неизменно ме питат защо е толкова сложно човек да получи европейски пари. Някой дори разпространяват теории за конспирацията, било сложно, така че гражданите да не могат да получат никакви пари защото Европейския съюз въобще няма намерение да дава пари. Така че Опростяването е важно, спор няма, но трябва да бъдем много внимателни при осъществяването й. Трябва да гарантираме прозрачност и ефективност, както чухме и от двамата докладчици. Миналата година трите европейски институции постигнаха съгласие за по-добро, относно по-добро законотворчество. Да, така е, не искаме повече администрация, искаме лесно и практично за прилагане е, законодателство. За това смятам, че тук говорим за хармонизация и опростяване, добра стъпка, но ни предстои още дълъг път, ако искаме да видим съответно управление, ориентирано към резултати. Що се отнася до единия е, одит и връзката с други институции, кажете, моля, как да се гарантира, че международна, одит на международни организации, организации отговаря на стандартите ни. Мерси. Сарвама. Благодаря, господин Сарвама. Благодаря, господин председател. Първо, благодарности за комисията за толкова амбициозното им предложение – Склонен съм да се съглася с докладчика госпожа Гресле. А именно, че всичко, което се прави по отношение на бюджета, ориентиран към резултати, трябва да стига до същността. В противен случай няма смисъл изобщо да се занимаваме. Защото иначе само ще се замъглят нещата и по никакъв начин няма да се постигне разбиране. Много много е амбициозна идеята да се върви към бюджет ориентиран на база резултати или изпълнение. Искам да припомня на комисията също така, че през 2015 нашият парламент с огромно мнозинство благослови в пленарна зала идеята да а, се отчита а, и, проверката, и проверките да включат идеята за проверка на изпълнението. Performance-based criteria. А, сега разбирам, че е, има моменти, което това не може да се е, направи сега в е, земеделието. Не е толкова лошо. Не е толкова лесно това да се направи, например, но Искам да се отчете е, е, факта, че е, тази идея бе прията с огромно мнозинство и в е, страните членки, където отчетливо е, подобни системи е, работят и които са базирани на подобни съображения, там по същия начин следва да се организират и проверките. И ако мога да се обърна към докладчика и докладчиците в сянка като добри джедаи, нека силата бъде с тях. Благодаря. Господин Пирински има думата. Thank you, Chair. Uh, I'll try to be as brief as possible. Благодаря, господин председател. Максимално кратко ще се изкаже. Искам да заема само някои, да коментирам само някои неща, които за мен са приоритет. Първо, госпожа Гресла спомена това също от обясненията за а именно, че ключови разпоредби от правилата за прилагане се изместват в финансовия регламент, а по-малко важни компоненти, ако е необходимо и по случай по случай, ще ви бъдат включени във вътрешните разпоредби на комисията или насоките на комисията. Това е напълно е, объркващо. Кой ще решава кое е ключово, кой ще решава къде отива, кое отива във вътрешните разпоредби, кое отива в насоките. За мен това е много-много лош старт на цялата упражнение. После премахване на принципа за несъздаване на печалба. Няма да повтарям всички съмнения и въпроси, които вече сме изразили, но тук е, в е, слайда по този принцип вие сте е, задраскали стъпка 4 и 5 а именно определянето на постъпленията от действията и когато се определят тези постъпления, само някои от тях ще са допустими и съответно да се оценява допустимите разходи. Как точно ще премахнете принципа за печалба, ако не е определено има ли печалба или не? Нелепо. После, трето идеята за единни разпоредби, е, за да се улесни разделението между грантове и финансови инструменти. Е, казва се грантове, допълнителни към финансови инструменти, ако се включват в едно действие. Това само по себе си има смисъл, защото правилата за финансовите инструменти са по-като че ли изчистени, отколкото за грантовете. Обаче пак се питаме в коя посока вървим. Повече финансови инструменти и по-малко грантове, което някакси вие като че ли индикирахте. Това по никакъв начин не е, е задължително да става точно така, както си го представя комисията. После. Доверителните фондове. тук отваряме една цяла нова област на насочване на средства в Европейския съюз, където можем да си поставим много въпроси. Първо, казвате, че няма ясно разделение между външни и вътрешни дей, е, дейности. После казвате, че могат да се отделят средства и за вътрешни дейности евентуално примерно за енергетика, което е една от основните политики, което по никой начин не може дейността да се премести в е, доверителен е, тръст, където няма никакъв надзор върху, да речем, банковите сметки, поне така както се процедира в момента. Е, по никой начин няма възможност за бюджетен контрол. И накрая, кое, още нещо, което е крайно озадачаващо. Какво точно иска да каже комисията? Прилагане или управление? В презентацията си е, използвате думата управление, но в последната версия на текста много стриктно се избягва този термин. Вие иначе имате ясна дефиниция за различните видове изпълнение, пряко, непряко, споделено, но там се говори точно за директно управление, споделено управление и косвено управление. А тук говорите за косвено или непряко изпълнение и по някакъв начин се замъгля текста, с което като че ли комисията се отдръпва до известна степен от отговорностите си за изпълнение на бюджета. По така въвежда едни неутрални термини и ни остава с впечатлението, че се има отстъпление от много, много ясно формулираните отговорности на комисията за а, директно или споделено управление на средствата. И е, това изключително амбициозно начинание поражда и също толкова огромен набор от въпроси, без е, отговори. Както каза и госпожа Гресле, срокът, е, в който <laughs> трябва да изчистим тези неща е просто крайно е, недостатъчен. Затова споделям и страха на господин, господин Сървама за това, че създаваме едно чудовище, вместо да си улесняваме работата. Господин Албрихт е последният изказващ се. Благодаря. Ние бяхме останали с впечатлението, че така, първите ни притеснения бяха, когато чакахме Брексит, че нищо не се случва. И сега изведнъж се оказва, че всичко трябва да се случи много-много бързо. Е, независимо от това, какво се случва с е, е, преговорите по Брексит, което не е правилно, защото тези преговори могат да се отразят на другите неща. Та, много неща има да се направят и цялата тази тема трябва да бъде изчистена преди новата многогодишна финансова рамка. Тя трябва да има своята стабилност. И е, ако мога да кажа, ако е сложно госпожа Гресле да разбере тези работи, какво остава за нас останалите? Та, не трябва да... Няма дори джедай да сме с проблема, няма да се справим английският не ми е достатъчен, но добър. Така извинявам се за това, че е, е, не разбрах е, какво се има предвид под natural person, т.е. физическо лице. Може би има някакъв такъв скрит смисъл. Е, брюкселски термин, може би. Но тук има някаква смесица от едни крайно технически елементи, които могат да бъдат обсъдени и да се решат как да ги направим. Но други въпроси са крайно политически и това е много, много ясно в презентацията. Споделено управление, пряко управление, непряко управление. Това е политически въпрос. Второ, доверителните фондове. Говорихме тук за сателитите, сега ще говорим за целия набор, галактиката от европейски инструменти, ама не могат да се разделят тези неща. Също така, как точно да осмисляме бюджетирането на, на база изпълнение? Трябва да е, се използват индикатори, но но тук се поставя и въпроса за добавената стойност на европейско ниво. За нея имаме ли за тази добавена стойност показатели? Това политическо понятие ли или е чисто економическо, което може да се измери с показатели? После фонда, фонда за стратегически инвестиции и европейските структурни инвестиционни фондове. Какво точно се случва там? Различни, е, кой точно ги управлява, нали, различни служители от комисията имат различни схващания. Едното е, едните казват, ама това е политика и няма нищо общо с структурните инвестиционни фондове. Е, е, разделени ли са тези две неща? Тук не става дума за да се използва да, да се получава пари за фонда за стратегически инвестиции през структурните инвестиционни фондове. Как точно се слага? Не искам да поставям под въпрос а, какво се прави в комисията. Вчера ни казаха обаче в регионната политика, че е, кохезионните фондове нямат нищо е, с, е, фондовата фондовете за стратегически инвестиции, но от друга страна могат да се прехвърлят средства. Какво точно означава това? И тези фондове, цялата тази дейност, политическа ли или техническа? Напълно споделям мнението на госпожа Гресле. За пръв път се опитваме да постигнем толкова важна промяна, реална промяна, нека да го направим както трябва. Да не. Положително е, е това начинание, но то трябва да се основава на много дълбок анализ и на политически решения на парламента. Трябва да сме наясно кое е техническо, кое е политическо. Ако ги объркаме, никога няма да стигнем до края. Alors, dernier intervenant, M. Господин Таран, последен. Благодаря. Ако мога да дам отговор на въпроса на господин Обрик, на къде вървим. Тук така някакси надушвам посоката. Европейската комисия иска да намали е, кон, възможността е, за контрол или, и законодателни правомощия на съвета и парламента, което от гледна точка и ДНК на всяка бюрокрация е много добро, обаче от гледна точка на демокрацията въобще не е добро и аз лично съм против. Господин Али. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че плуваме в едно море от сериозна документация. И е добре, че за докладчик имаме госпожа Гресле, която така полага много сериозни усилия в тая насока. Но конкретно за днешното създание, вчера се дойдат, получихме една, един набор от документ, около 250 страници. Няма как не е сериозно да бъдем запознати в конкретика. Всички приветстваме по принцип е, решението за опростяване на правилата, но, но той е основно политически въпрос. И разбира се, той а, е, от политиката трябва да се мине в един момент и към прагматиката, и към съответните конкретни детайли. По-малко правила, по-прости и по-малко грешки. Но същевременно а, е, не бива да се допуска и а, тълкуването на правилата всеки по, по свой си начин. Защото наистина виждаме, че тук се прави в презентацията, която беше направена днес, е, е, има един опит на е, прехвърляне на отговорностите на комисията към страните членки. Отстъпление от, от както беше изпоменато от колегите, от, от споделените управления. Защото, примерно, в слайд 4 само като видим, прехвърлят отговорността и за одитите и по принцип за правилата към националните държави. Ами, е, какво се случва, ако националното законодателство е твърде рестриктивно? Ние ще останем е, затворени за тая цялата система и това значи ли, че е, няма да има никакви промени? Защото в крайна сметка бенефициентите на тези средства са националните държави. Те трябва да получат ясни политически послания, че има воля за промяна, а не да прехвърляме отговорността и в същото време да седим над е, комисията, да седи над е, държавата членка, като е прехвърляла цялата отговорност е, върху страните членки. И мисля, че всеки един тук се сеща, че това няма как да се случи. Няма как да има реализация един такъв подход. В слайд 10, слайд 10 не мога да разбера кой ще оценява и каква ще бъде, как ще бъде оценявана благонадлежността на експертите, които, които ще преценяват. Добър е подходът да има един, един човек, който ще отговаря. Но а, има много въпроси, които остават да висят в, в пространството. А, има и позитивни подходи, разбира се. Аз не искам да се спирам, защото и времето напредва. А, а, и тук за и в слайд 13 по какъв е, начин, примерно не ми е ясно, по какъв начин ние ще ангажираме гражданите. Правим ги съпричастни, отговорни, прехвърляме отговорността, още една отговорност и на, и на гражданството. По какъв начин ще бъде това нещо направено? А, как, какви ще бъдат тези консултации? А, под формата на референдум или нещо по-формално? Има много въпроси, които са основополагащи, защото това е част от е, презентацията, която е направена. И, и накрая, само за слайд 19, добър е подхода, но ние тук отново се появява въпроса за благонадежността на, и на другите, които за благонадежността и на, на преценките. И във връзка с тези одити ще има ли предварителен списък на аудитиращите аудитиращите организации, защото това е един сериозен проблем, кои ще бъдат правилата, на, които, на базата на които ще се извършват одитите. Уеднаквени са навсякъде в рамките на цялата общност, защото, а, както беше споменато и от колегите, а, какъв ще бъде политическия подход към управлението на фондовете в различните страни членки и на тая база какъв, каква ще бъде базата за аудитиране на, на тези фонда. Благодаря. Bien. Добре. Е, не вървиме точно както се очакваше. Европейския съюз разпределя средства посредством своите фондове и той трябва да го прави с гаранцията, че всички основни задължения са спазени с абсолютно необходимите е, проверки, така че да не поставяме на изпитание съвестта си. И е, ние пишеме правила, правила, правила и накрая се изненадваме, че толкова дълго отнема вземането на едно решение. Всеки, който търси европейски средства, към този момент вече е, му е дошло до гуша да чака. А, време е да се да си дадем сметка, че тези изисквания да бъдем абсолютно недосегаеми за упреци осложняват е, твърде нещата. А, и не е лошо в един момент да сме готови да поемем някаква част от риска и също така и да е, упражним доверие. А, мисля, че това, което ни очаква е едно голямо приключение и един сложен труд – Аз лично като френски е, гражданин възприемам това разделение на е, natural and, е, persons, Е, това е разделението между физически лица и е, фирми. Ние реално се опитваме да направим а, повече, отколкото позволява бюджета. Затова трябва да има известни ограничения. Комисията винаги се стреми също да прави повече, но все пак трябва да има ясни граници. В един момент да кажем да се спре, да е ясно на къде вървим. Всичко, е, което е, бе казано днес сутринта, се считам, че ще бъде изключително стимулиращо за комисията. Е, сигурен съм, че представителя на комисията идва тук с най-добри намерения, но се надяваме да не започваме отново с някакви крайно сложни упражнения – а, ние все още не сме изчерпали цялата презентация. Слайдовете ни бяха представени само до някъде. Давам думата на представителя на комисията. Да, благодаря. Много правилни и интересни наблюдения бяха споделени тук. Въпроса до къде теглиме границата. А, ключово е в такъв смисъл да си припомним, че тук става дума за прякото и непряко управление, не за споделеното управление. Там не искаме да го засягаме за сега, това ще се случи по-нататък. В момента нямаме намерение да се занимаваме с споделеното управление, не даваме допълнителни правомощия на страните членки, ние премахваме допълнителни изисквания, нямаме никакви намерения да хармонизираме вътрешното законодателство законодателство на страните, където нямаме право нищо да пипаме. Казвате, че трябва да бъдем по- амбициозни по отношение на отрасловото законодателство. Отново към днешен момент не можем да правим промени в основните законодателствени актове, можем само да ги пригодим. По отношение на спонсорството не предлагаме нищо особено, просто предлагаме най-добрите международни практики да бъдат включени в практиките на страните членки. В финансовите е, совия регламент има принципи, които трябва да се спазват пропорционалност, прозрачност, е, липса на конфликт на интереси, регистриране на спонсорите и така нататък. Е, така че е, не става дума също така и за спонсориране с налични средства, а в натура. Готови сме да обсъдим нещата, но трябва нека ясно да очертаем и контекста. За сградите. Също не предлагаме огромни промени, просто поставаме един искрен въпрос. Е, не е ли по-лесно комисията да вземе заем, отколкото да използва доходите си от продаване или наем? Комисията не може да използва тези средства, а може да вземе заем. За нас това не е, е смислено управление на средствата, затова искаме да обсъдиме този въпрос. Има много сериозен контрол е, върху продажбата на сгради и вие имате всички е, възможности да упражнявате контрол върху нашите действия един одит. Това не идва е така от е, небето. Е, направихме много голем, пространна проверка на политиките и разпоредбите на други организации, защото и заключихме след тази пространна проверка, че можем да разчитаме на тях е, при извършване на един е, одит. Във всички случаи ще има предварителна оценка на международните е, партньори. Ще е, ви демонстрирам в следващата част на презентацията, че няма да има намаляване на прозрачността, няма да има намаляване на контрол. Изпълнение, implementation, тази дума ли да използваме, тя се използва в е, договорите за това искаме да избегнем термина delegated management, защото се възприема грешно от партньорите ли, е, които считат, че не са равнопоставени, а са поставени на по-низко ниво. Е, използваме тази дума имплемент при взаимоотношенията ни с партньорите. Тоест, комисията не отстъпва от а, е, отговорностите си, не се отказва от тях и няма намерение да, да не се представя пред вас за освобождаване е, от отговорност. Е, консултациите с гражданите не, го, не предвиждаме да е референдум, а по-скоро просто консултации проведени или от комисията, или от страните членки, или от партньорите, за да се отчете е, мнението на гражданите. Ще отговоря за доверителните фондове и за отчитането в следващата част на моята презентация, господин председател, за да не отнемам време сега. А така за общото послание на докладчика, че е трудно да се проследи предложението, ние ще излезем с пространни таблици, където ще представим ясно положението на така наречените разпоредби РАП там се, за по-простите неща ще бъдат издадени насоки от комисията. Комисията ще е задължена да го направи за всички разходи и след това ще очакваме другите институции да приемат собствени разпоредби за административните разходи ще представиме глава по глава в подробности. Това е единствения начин да отговорим на притесненията на докладчика. Благодаря, казва председателят, с което е, преминаваме към втората част на презентацията. Вече ред, редица членове на комитета засегнаха тези въпроси. Става дума за волята да имаме по-добра оперативна съвместимост между различните финансови средства. Днес имаме структури, фондове, финансови инструменти и така нататък, които не винаги лесно се съчетават. Искаме да улесним това в отговор на очакванията на пазара с цел е, оптимално използване на ограничените ни фондове. Какво предлагаме? да се използва или с близки или еднакви средства и правила. Ето малко по-ясна информация или съчетаваме финансовите инструменти и тогава е ясно кои са финансовите инструменти. Ще попитате защо. Защото грантовете се използват от хора, които не са непременно в някакви задължения ако такива е, няма, ако няма финансови задължения, понякога е излишно да се е, е, сключват, да се предоставят грантове. Сега, като съчетаваме EFSI, предлагаме да се използват структурните и инвестиционни фондове да се използват като ЕСИФ. Те остават а, в, в, в своите рамки, но те са в известен смисъл по-сближени. Във всички случаи могат да се прилагат на сближени правила или съответно съпоставими номера, защото в такива случаи положението стои по-различно с държавите членки. Ето, например, конкретен пример с какви са съответните частни ресурси. Виждате ги в горната част на таблицата. В момента това е много трудно, защото трябва да се прилагат три вида различни правила. Независимо дали говорим за FC, за AB и за ESI. В бъдеще в резултат на измененията а, сме премахнали всякакви затруднения, които пречат на съчетаването и комбинирането с а, а, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Не, това не са единни правила, защото отново държавите членки си запазват отговорността но изискванията за държавите членки са съчетани във втората част на това предложение с работата по FC, с оглед да може да се улеснят нещата. След това гъвкавостта, това бе наистина много сериозен въпрос за нас и за всички участници. Тук имаме редица предложения по по-бързо плащане, един вид буфер за външни действия. Ще се връщаме по-късно към този въпрос. А също така ние предлагаме да обсъдим този въпрос и това, за това ще стане днес след обед, за създаване на единна рамка за финансова отчетност отчетност и за гаранциите, както и за многостранната финансова подкрепа. Сега за гъвкавостта е едно предложение, което е, бе направено от нас и породи редица е, коментари е за, свързано с затрудненията на държавите членки, кои да приложат собствения пакет. Така че има възможност комисията да прехвърли средствата за преки и пряк или непряк контрол, единствено по решение на държавата членка в услуга на конкретни проекти на територията на тази държава членка. Например, имаше програма за малки и средни предприятия в определени държави членки. Тази програма не бележи напредък. В държавите членки е, знаят, например, е, че това създава затруднение и за да не, вместо да не използват тези средства, те ги връщат на комисията, която да ги включи в е, програмата Косме, например, отново в полза на малките и средни предприятия на територията на държава членка. Отново е, прилагаме принципа за оптимално използване на средствата е, на следващия, на следващия слайд отново за гъвкавостта. Виждате, че имаме двустранен процес. Първо решение за мобилизация на средства и след това коригиращ бюджет. Отнема много време и ние предлагаме е, следното упростяване. Съгласете ли с мобилизацията давате съгласие комисията да вземе съответното решение, защото всъщност това е чисто и просто прилагане на вече взето решение също и за фонда за глобализацията. След като се използват инструментите, е, трансфера ще се смята за одобрен. Така средствата ще пристигат по-бързо на място, там където са необходими, да речем в условия на природни бедствия или закриване на крупни промишлени обекти. Е, Европейските доверителен е, фонд. Да се разберем, ние в никакъв случай не смятаме е, доверителния фонд да се използва в рамките на обичайната политика. Не това е целта, но и не отдавнашните събития показаха, че наистина има много сериозни последствия, да речем, когато има определена криза, тя води до определена последствия. Например, сега е, подкрепа на мигрантите на е, границите на Европейския съюз. Но влязат ли в, на, те, на територията на Европейския съюз, те не могат да получават тази подкрепа, което е едно странно положение. Е, така че тук покриваме вътрешните последици от външни фактори, както в случая с миграцията. И както знаете, тези фондове се предоставят от доверителни фондове на, по, за, по въпросите на вътрешната политика, след което вече нещата влизат в режим на пълна отчетност и обичайната процедура на освобождаване от отговорност и ние предлагаме да увеличим правата на парламента при създаването на тези доверителни фондове. Мисля, че днес след обед ще поговорим по-сериозно по този въпрос. Що се отнася до подаването на информация, няма загуба на информация. Ние трябва да събираме тази информация, така че всичко, цялата информация да се подава към проекто бюджета и към освобождаване от отговорност. По този начин се прави кръстосана проверка на информацията и това улеснява нещата. Ето какво предлагаме. В момента има три доклада, в бъдеще ще бъде един от съответните органи е, към агенциите, броя на документите ще е, отпадне доклада за е, изпълнение, докладите за изпълнение на бюджета също ще бъдат е, веднъж месечно. Както виждате, съчетаваме всичко е, това в доклада за изпълнението. Е, съгласно член 318 от договор за функциониране на Европейския съюз. И накрая, ние в никакъв случай не искаме да ограничим финансовото управление, в никакъв случай. Това е демонстрация на нашата воля. Искаме да засилим защитата от измами и своевременно установяване на такива опити, както и опитите за избягване на данъци и конфликт на интереси важен за докладчика въпрос. В резюме, мисля и се надявам, че ще успеем да ви убедим колко удачна е предлаганата от нас схема. Председателят, благодаря. Благодаря за направената презентация имате предложенията за проектите. Сега, госпожо Грасле, ще споделите ли с нас вашите размисли? или просто ще направите допълнение към току-що чутото от е, комисията, което... Още веднъж благодаря. Ясно ми е, че задачата е много комплексна разпоредбите за доверителните фондове за мен значат друго. Става дума за просто генерално одобрение, генерално разрешение. Да, могат да бъдат ограничени до известна степен и тогава вече нещата имат смисъл. Не ми се ще да, а, така, да губим контрол, да направим нещо, което да не ни позволява да контролираме нещата. Примерно комбинирането на фондове. В момента, в който участва даден финансов инструмент, той се подчинява на а, правилата за управление на финансов инструмент. Обаче така отпада задължението за отчитане и докладване. А ако грантовете попаднат под тези правила, ще направим груба грешка, според мен. Освен това, играете едно тото с бъдещето и аз мисля, че това е много след, смело. Казвате, че разбира се, правилата за съфинансиране е, трябва да се спазват. Но кой, ако обичате да ми кажете, ще, ще проверява дали в споделеното управление се спазват тези правила? Значи ние ще си се им спокойно, измислили сме си едни правила за всички, обаче на място никой не ги спазва, защото нещата не могат да се контролират с такова нещо аз не мога да се съглася. Прекалено отдавна гледам с очите си какво се случва на място. Разбира се, че съм за гъвкавост, за упростяване, но нека да не упростим нещата за онези, които винаги са знаели как да бъркат в кацата с меда. Нека да направим нещо за истинските бенефициери. Да, комисията прави някои интересни предложения, които аз ще подкрепя непременно, но за други неща непременно трябва да поговорим още много и с комисията. А, значи, мен ми се щеше, например, да науча как ще минат нещата от пряко финансиране към непряко финансиране. Въобще да ми изясните всички степени на които харчим пари, за да се убедя, че е възможно. Естествено, че държавите членки вече са приготвили шампанското за споделеното управление, защото още от сега в структурните фондове проблема е, че парите се местат от проект в проект и се преливат. Е, и това е един от отговорите на въпроса, защо прилагането е толкова дълго. Но ако сега изведнъж разхлабим нещата, тотално им каже, можете да смесвате всички средства, какъвто искате кръшлък правете, и накрая няма да имаме никакъв контрол върху нещата. Просто ни трябват гаранции. Много се радвам, че господин Велш е тук. Е, с любопитство очаквам становището на Сметната палата, защото тя трябва да ни помогне да видим някои неща по-ясно и да ни препоръча някои неща, да ни препоръча как да действаме. Мисля, че пътя е правилен и много-много жалко, че нямаме време. Значи обещавам, че на 9 март ще си предам доклада, но дали ще го харесате, не гарантирам. Е, Първо, нека кажем, че когато говорим за собствени ресурси и в бюджета, е, когато всичко идва от бюджета, нещата са прости. Е, този, е, това е бюджет, по който, който се предоставя, така че нека да се опитаме е, да овладеем тази изключителна сложност на начините на е, възстановяване. Господин Ашвард, желаете ли да вземете думата като съдокладчик? Да, ще бъда кратък. Е, няколко думи от мен. Първо, съм сигурна, че комисията предлага неща, които заслужават подкрепа, защото ние не наистина приветстваме тези иновативни предложения. Но е, да бъдем сигурни, че ще се осъществява добър контрол, е, трябва да бъде гарантиран. Например, е, когато се предоставя една глобална сума, мисля, Комисията говореше за консултации с сериозни о, заинтересовани страна, страни през миналите години те твърдят, че ще има доста грешки. Как ще водем това положение? За доверителните фондове ще говорим и днес след обед, но ми се ще е да чуем нещо повече за конкретните форми на контрол. Трето, все, имам известни съмнения по отношение на ФС фонда за и структурните фондове. Много добре си спомням времето, когато е, приемахме ЕФСИ. Ясно се каза, че това не е допълнение към структурните фондове. Говорих, говореше се за нови инвестиции от следващо поколение, докато тук разбирам, че е, всъщност това е допълнение към сега съществуващите форми. Искам да съм сигурен, че е, няма да под... FC е, няма да потъне като допълнение към някои други фондове по отношение на докладването. Да, има преимущества. Напълно съм съгласен с това, което предлага комисията. Благодаря. Господин Пирински. Благодаря, ще бъда възможно най-кратък. Е, първо е, за FC структурните фондове. Е, настоятелно приканвам комисията да преосмисли обосновката, която чухме, че правилата на структурните фондове трябва да бъдат е, свързани с е, ЕФСИ. Това е било положението на пазара по-рано. Ние всъщност в бюджет, чрез бюджета разпределяме средства и особено в Кохезионния фонд. В никакъв случай не обслужваме пазара. Ние сме в услуга на по-широките потребности за овладяване на дисбалансите социални, териториални и економически. Не ми се струва уместно да говорим, че цялото това начинание, което се програмира, което е многогодишно, планира се е, изведнъж това се оказва, че трябва да се съобразим с казаното от господин Ашфорд за про, е, конкретни рискови проекти не, няма да навлизам в подробности, но това е неприемливо. Второ, приложение и управление. Чухме, че какво се каза за договорите и за управлението. Но комисията непрекъснато говори за управление. Това е в разрез с договорите. Говорим за упра... управление с цел да се постигнат желаните по форми на приложения и да говорим ли за стабилно финансово изпълнение, а не за сериозен финансов менеджмент. Няма смисъл и за доверителните фондове. Добре, чухме, те са част от бюджета. И, и, но в приложение Три четем, че въпреки, че те се управляват от комисията, те са отделни от а, бюджета, поради което тук има конкретни правила, които са обект на споразумение между комисията и други донори, що се говори за достатъчността на ресурсите или недостига на ресурси доверителните фондове вземат, черпят пари от, пари от бюджета и редица е, ги въвеждат в редица предвидени програми. Ако вземем е, доверителния фонд за Африка, е, милиард и 980 милиона, от които Европейския съюз предоставя 1,899 е, милиарда и остатъка се допълва от държавите членки. Какво правим? Ще решаваме, решаваме изведнъж, че има насъщна нужда и се опитваме да мобилизираме средства от без друго тясно скроения бюджет и ги даваме в друга страна. Това е абсолютно неразумно. Merci pour euh, ces observations. Monsieur Olbricht. Благодаря. Господин Олбрихт, в духа на изказването на предходния оратор, не, така трябва да се прави и, и тези неща не са случайни. И това е логиката на системата. Така че то, тя не е случайна. Е, не можем да е, променяме естеството на финансиране на Европейския съюз. Тук не обсъждаме технически подробности, обсъждаме е, промяната на философията на целия бюджет. Не можем да прехвърляме средства от един фонд и инструмент в друг по този начин. Нека да поясня нещо. Напълно съм съгласен с това, че е, фонда за стратегически инвестиции беше напълно различен от, е, е, от структурните инвестиционни фондове. Той обслужва рискови начинания и в такъв смисъл искам да подчертая и това, което казва комисията за фондовете за стратегически инвестиции. Е, Разпоредите са различни от тези за структурните фондове и е, много имаше тенденция да се прехвърля от е, структурните фондове проекти към ЕФСИ. Нали? Става дума за много иновативни и рисковани проекти. Е, затова се смяташе, че е добре от, те да се прехвърлят от структурните към ЕФСИ. Но е, сега да се казва да се прехвърлят е, средства от структурните фондове за малки и средни предприятия, да се прехвърлят в фонда за стратегически инвестиции, тук се поставя въпроса това временно прехвърляне ли е някакви временни инструменти за така изходна стратегия, като не могат да се направят, като не могат да се разходват средствата, да ги преместиме в FC, е, за да бъдат разходвани по-бързо. Не следва да работиме за подобни временни мерки. Трябва да има много по-стабилни и ясни е, разпоредби. Сега, надявам се, че не бъркам, но това, което се прави тук, ми прилича така на е, стратегия за бързо приключване. Господин Юнкер, когато пое председателството на комисията, направи заключението, че в Европейския съюз няма достатъчно инвестиции и е, как да се намерят пари за бюджета, започна се с този инструмент е, за физически е, лост, е, така да се каже, чисто финансов е, инструмент, е, за да не се пипат структурните фондове, които са за страните членки в многогодишната финансова рамка почти 80% се отделят средства за структурните и кохезионни фондове и ОСП. Там не се пипа, защото всяка страна членка се бие за своите средства, иска да си ги получи. Тогава бюджета стига практически на нула. И за това започнахме да търсиме средства наднационално, да речеме програма за програмата 2020 и други за да може да се наберат е, там първо 20 и няколко е, милиарда, после от е, други средства 16 милиарда и така нататък. И въпросът беше, че тези средства ще се увеличат петкратно а, посредством а, други инвестиции. А, в моя департамент имаше примерно едно искане за подкрепа, програма за европейско гражданство – а, сега човек е, е отделил поне 50 часа да е, направи проекта. Дал го е в комисията, получил е 50 от 100 оценка, само че е трябвало да има над 70%. И а, тук става дума за няколко хиляди евро. Нужно ли е да се създава фрустрация по за една такава сума? Та, трябва да има ясно решение къде се намесва комисията и къде не. къде да решават страните членки и къде да решава Европейския съюз. защото при подобни е, действия нали, на отказ на някакви дребни средства, е, човека ще е, обясни на всичките си приятели колко много работа е свършил и е искал пари и само защото не са му стигнали няколко точки, не ги е, е поръчал. Не ги е получил. Е, с, за регионалните банки, примерно, е много трудно да, се, да работят с малките и средни предприятия. Затова се говори за прехвърлянето на средства към Фонда за стратегически инвестиции. Но ние трябва ясно да отчитаме къде е, и колко трябва да действа принципа на субсидиарност. от една страна идеята и е за проверките, те е, какво точно ще се създадат? Ще дадат работни места в комисията, за да има кой да проверява. Малките програми са тези, които създават проблеми защото там административните разходи са много големи. Е, там се създават и е, грешки, които реално не са грешки, просто проблем на, на обработка на информацията. Много интересно е това, което е свършила комисията, много обещаващо, но ще има още много работа. Със сигурност е, и вие ще имате още много да работите с е, запретнати ръкави. Няма да е лесно. 780 страници а, трябва какво да ги сведем до две. А, е, това е много подобно на а, докладите, които а, провер, а, формулираме. Да видим как госпожа Береш, примерно, ще сведе доклада си до три страници. Ние пишеме, пишеме разни текстове, които никой не е в състояние нито да чете, нито да разбере. И тук отново стигаме до идеята за добавената стойност на европейско ниво. Това е свързано и с начина по който разговаряме с гражданите. Сега верно, че правителствените държавни ръководители имат един много кратък срок, в който да се представят пред гражданите. Им е най-лесно грешките да ги приписват на Европейския съюз. А, а ние сега, в е, втората част от мендата си, имаме да свършиме тази огромна работа. Давам думата на председателя на комисията да приключи. Ако мога да из... Е, отговоря само на последните е, изказвания за експертите и риска. Ние ги подбираме по същия начин, както подбираме експертите за научни изследвания търсиме признати експерти в определени области, избираме ги по прозрачен начин и ги слагаме в един регистр, до който всеки има достъп. Прозрачността е пълна и не мислиме, че ще има риск. За взаимоотношението структурни инвестиционни фондове и фонда за стратегически инвестиции – пример, който дадох за националните програми и Косме. Ние отваряме врати, и не твърдим, че това ще са основните пътища за изпълнение на бюджета. Просто искаме да има необходимата гъвкавост, за да се използват средствата по максимално добър начин. И тези инструменти ще бъдат активирани, тези възможности, само ако страните членки решат сами. Това е най-добрата закрила, която можем да им осигурим. нека да мислиме за защита на тези инструменти. Ние не предлагаме в никакъв случай този подход като основен инструмент. Има области, където могат да се комбинират структурните инвестиционни фондове и ЕФСИ точно с цел да може да има принос и от страните членки, така че да се постигнат неща, които са важни за самата страна членка. Важна възможност е това, нека да не я отхвърляме и това в никакъв случай не са основните инструменти за изпълнение. Сега аз нямам чувството, че съм казал, че доверителните фондове са част от европейския бюджет вътрешните одити на комисията и съответните служители е, отговарят за трансферите и те са пълно отговарят за управление на тези фондове. Ние се отчитаме и винаги сме на ваше разположение да ни е, питате в това отношение. А парите, е, ние отговаряме за парите, които идват от е, общностни програми и е, са в доверителните фондове. Разбира се, винаги може да има и повече активност и участие и от ваша страна при създаването на доверителни фондове. Можем да обсъдим този въпрос. Ние се обсъж... опитваме да направим така, че да можем да имаме максимална възможност да управляваме по най-добър начин. Voilà. Et comment mesurer l'influence Quels sont les indicateurs а, въпросът беше и за влиянието. Какви са, как да го измерваме, какви са а, показателите за последствията също. Аз искам да благодаря на колегите за дискусията, за идеите, които ни дадоха за по-нататъчната работа по доклада. Важно беше да се запознаем с общото ви впечатление. Благодаря и на комисията ще гледаме да свършим работа с това, което сте ни дали с ръце, в ръцете. На 9 март, както ви казах, докладът ще бъде готов. Добре би било, заедно с докладчиците в Сянка и всички други, които се интересуват, да седнем още днес и да започнем да обсъждаме нещата. От днешната дискусия проистекоха много интересни неща. Ще участваме и в семинара след обед. Колегите са поканени. Много се радвам от двойното си членство в комисиите, защото ако до сега не го бях разбрала, днес разбрах колко е полезно. Мерси, Ашфорд. Благодаря, господин Ашфорд. Не, добре. Ето, вече тръгнахме по пътя на едно изключително конструктивно предизвикателство. Изключително политическо е досието, независимо от чисто тактическите му измерения. За нас политически е важно да сме наясно какво искаме, да не искаме всичко и да не бъдем противници на, на всички. Трябва да бъдем и организирани, и прагматични. А, разбира се, да проявяваме и доверие, и готовност да се поемат рискове. Отново най-сърдечни пожелания за 2017 година за вас да бъде радостна и плодотворна. В 15 е, часа започваме отново с е, семинар.